Perché... Sì. Per favore, colleghi, colleghi, se volete prendere posto. Colleghi, моля ви да вземете местата си. Gli amici giornalisti e fotografi. Освен това, ще помоля журналистите да освободят мястото пред трибуната. Днешното заседание е много важно – не можем да си позволяваме да закъсняваме повече и да изчакваме членове на нашата комисия, които не са точни. Искам да благодаря на върховния представител и заместник председател на комисията, госпожа Аштън, която за разлика от нас беше изключително точна и дойде съвсем на време за създанието в 15 часа. Едно ново заседание който тя ще бъде с нас. Много е важно да работим заедно при създаването на Европейската служба за външна дейност. Още по-важен е този момент, имайки предвид, че ще имаме нужда да се виждаме много често. И по-рано съм казвала, че организирахме изслушване на госпожа заместник председател и заявихме, че Европейския парламент възнамерява да изпълнява функциите си по един изключително надлежен и коректен начин. Искаме да бъдем последователни, за да може да има една силна Европейска служба за външна дейност. Надяваме се също така, че днес ще има една ясна структура за тази служба тъй като по този начин ще можем да видим дали предложението, с което ще излезе госпожа заместник председателя, ще включи и прерогативите на парламента, както и дали са осигурени нашите правомощия, свързани с демократичен надзор над работата записани в Лисабонския договор. Поканили сме, разбира се, не само Комисията по външни работи, но също така на Комисията по конституционни въпроси, бюджетната комисия, Комисията по бюджетен контрол, тази по правни въпроси, по развойна дейност, по международна търговия и по правата на жените. Казвам го в началото, за да не се извинявам постоянно и трябва да ви кажа, че ще бъде изключително стриктен, що се отнася до изказванията и тяхната продължителност. Много ограничено времето. Съжалявам, колеги, ако не спазвате времето, ще се наложи да ви прекъсвам. Дори и все още да не сте стигнали до основната част от изказването си. През последната част на днешното заседание ще има около 20-25 минути, в които ще изслушаме а, информация за съданието на министрите на външните работи. Мисля, че дадах а, достатъчно информация като встъпителна стъпителни крачки. За това давам думата на върховния представител на Съюза по въпросите на външната работи, заместник председател Ашта. Господин председател, госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие, че пак съм тук пред Комисията по външни работи. И можем да водим дискусия по създаването на Европейската служба за външни дейности. Както каза председателя, на края на заседанието ще мога да ви представя резултатите от заседанието на съвета по външни работи. Най-напред службата за външни дейности. Тя също беше обсъдена вчера в съвместна сесия между съвета по външни отношения и съвета по общи въпроси. Миналата седмица в Страсбург се проведе дебат в Страсбург. Искам да ви поздравя, господин председател, за категоричната подкрепа за обща външна политика и политиката по сигурността. Както казах, създаването на службата за външни отношения е огромна възможност за Европа. Аз казах, че това е уникална възможност да се изгради нещо, което най-накрая обединява всички инструменти на нашата дейност, економическите и политически инструменти, развитие и управление на кризи в подкрепа на единна политическа стратегия основните думи тук са използване максимално на съвместната дейност, избягване на тромавите дейности и укрепване на, на е, въздействието, което можем всички ние да окажем. Аз мисля, че основната, идея, основната цел на службата за външни дейности е да можем да се адаптираме към промените в света. Всички знаете пред какви предизвикателства сме изправени. Кръхкостта на държавите, регионални конф, конфликти, пандемии, промени в климата, незаконна миграция и много други. Онова, което искам да постигна в службата за външни дейности е взаимодействие и взаимна свързаност между всички тези елементи. Тоест имаме нужда от обща стратегия. Това предполага система, която да ни дава възможност да осъществяваме на общата стратегия. Не по-малко важно е да се постигне връзка между отделните елементи. Ако, успе, ако разглеждаме и подхождаме по въпросите поединично, няма да постигнем силно международно влияние. И именно в настоящия момент трябва да се придържаме към основната идея на Лисабонския договор, за да изградим по-ефективна външна политика. Не бива да снижаваме амбициите си, а тъкмо конкретно обратното да ги засилваме. От своите разговори с колеги в парламента знам, че мнозина от вас споделят това мнение. Дебатите, които сме водили, говорят, че има много прилики в начина по който гледаме на службата за външни дейности искаме тази служба да ни даде възможност Европа да може да поеме своите глобални отговорности. Искаме служба, която има широк обхват и, и включва всички външни дейности на Европейския съюз и предотвратява дублирането на дейности. Така че благодаря ви за подкрепата по време на този дебат. Знаете, че след обеда аз се срещнах с председателския съвет и там обсъдихме службата за външни дейности, макар че срещата беше при затворени врата, имаше сериозна подкрепа. Знам, че парламентът има някои ясни категорични становища по службата и имате пълното право да участвате. Не само ще изразявате становище по службата, но ще играете и решаваща роля по отношение на бюджета и съвместното взимане на решения в промените на финансови регламенти и регламентата за служителите. Парламентът ще осъществява значителен контрол върху дейността на службата за външни отношения, в това число и важни аспекти на обща външна политика и, службата, и политиката по сигурността. Няма съмнение за бюджетната отчетност пред парламента. Службата за външни дейности и служителите ще бъдат предмет на същия финансов контрол, както са служителите на комисията. Служителите, независимо от това дали са от институциите или от националните дипломатически служби, ще имат не само едни и същи права, но едни и същи задължения. Влиянието на Европейския парламент следователно ще бъде не само в областта на предварителния контрол, а и на последващия контрол. Надявам се, че ние ще можем да оставим в историята аргументът, че, че службата има по-малко общностен характер. Тъкмо обратното е вярно. Всеки път, когато е, Европейската служба ще се занимава с дейности, които са в мандата на Европейския съюз, това, което наричахме общностни въпроси, службата напълно ще спазва общностния метод. Тя ще си сътрудничи с службите на комисията. По, по такъв начин, сякаш тя е генерална дирекция службата, ще взима решения по начин по който те се взимат в комисията. Ролята на парламента ще се засили в областта на бюджетните въпроси. Вече няма джентълменско споразумение, което ограничава контролът, осъществяван от парламента. Нашите делегации в чужбина ще обслужват парламента. Ръководителите на делегации ще бъдат на ваше разположение, когато въпроси, свързани с страната домакин, се разглеждат от парламента. А също така смятам всяка делегация да е, има лице, отговарящо за контакти с Европейския парламент. Всички делегации в службата за външни дейности ще бъдат инструктирани да подкрепят официалните посещения на членове на Европейския парламент. По-нататък също така предложих специални представители на Европейския съюз и висши ръководители на делегации да се явяват пред вашата комисия за неформална размяна на мнение, когато бъдат назначени, но преди да поемат задълженията си. Първият пример за това ще бъде днес. След два часа ще се срещнете с новия специален представител на Европейския съюз и ръководител на делегацията на Европейския съюз в Кабул, господин Осашкаш в бъдеще ще се среща с новия ръководител на делегацията във Вашингтон. Европейският парламент ще играе пълноценна роля във външната дейност на Съюза, в това число и политическия контрол, така както е предвидено от Лисабонския договор. Аз ще се допитвам редовно до Европейския парламент за основните аспекти и основните решения, свързани с външната политика. Ще се погрижа становищата на Европейския парламент да бъдат отчетени. Знам, че политиката за развитие е тема, на която мнозина в Европейския съюз държат в много голяма степен. Аз съм направила конкретни предложения за службата, така, щото развитието да остане там, където му е мястото, а именно в сърцето на външните дейности на Съюза. Аз предлагам да имаме единен, една едина географска служба, обхващаща целия свят. Според мен не е необходимо връзките с някои страни да бъдат различни от отношенията с други. Тези хоризонтални служби няма да намаляват компетенциите, които ще продължават да се осъществяват от съответните служби на комисията. Те ще ни представят стратегически преглед и обзор. Аз мисля, че програмирането трябва да се осъществява по определен начин. Програмирането трябва да се поставя в политически и економически контекст, за да може да се да постига резултати. Ето защо службата за външни дейности трябва да може да осъществява наблюдение годишното планиране, разработване и изпълнение на плановете ще се осъществяват от службите на комисията. Нашите делегации ще имат пълноценно участие. Това не означава обаче промяна в отговорностите. Аз ще разчитам на Андрис Пибалкс и на Стефан Фюле при разработването на политиката за развитието. Службата за външни дейности ще следва техните насоки, когато се подготвя стратегическото програмиране и аз се надявам, че те ще се вслушват в моите идеи на по-късен етап. В крайна сметка, програмните предложения ще се представят от мен със съответните комисари пред цялата комисия. В този процес ние ще бъдем съвместно отговорни пред Европейския парламент по силата на процедурата за демократичен контрол върху нашите програми за развитие това придава легитимност на нашата политика. След като разгледах ролята на парламента, която е много важна. Аз искам да кажа, че парламентът не е единственото заинтересовано лице. Както е известно, създаването на службата за външни дейности ще изисква подкрепата на комисията и съгласието на всички държави членки в съвета. Намирането на споразумение и съгласие между различните участници няма да бъде лесно, но мисля, че то е реалистично, ако проявим добра воля и гъвкавост аз ще предложа на председателството, след като всяка институция е успяла да се запознае с моите правни предложения, да създаде необходимата рамка за диалог между с парламента, съвета, комисията и мен самата. И всички основни елементи ще бъдат разгледани по време на тази дискусия. Колегите ще трябва да работят усърдно, за да се постигне бързо е, решение, но аз се надявам, че всички нерешени въпроси ще могат да се разрешат бързо. В, в този процес е необходимо непрекъснато взаимодействие с службите на комисия, държавите членки и открит диалог с парламента. За да бъде откровена, службата се нарича служба по определена причина. Тя служи не само мен, но и членовете на Европейската комисия, председателя на Европейския съвет и разбира се държавите членки и Европейския парламент. Аз съм убедена, господин председател, че ще бъдат зададени много конкретни въпроси е, за службата на външни дейности, органиграмата и ролята и мястото на структурата за управление на криза. Е, с е, Готова съм да отговоря на въпросите ви и също така ще се радвам да отразя становищата ви. Искам да благодаря особено господин Верховщат и господин Брок за времето, което ми отделиха, за да обсъдим някои въпроси, които ги вълнуват особено. Благодаря им много. Благодаря и на вас. Grazie signora alto rappresentante, puntuale nell'arrivo e precisa anche nei tempi di... Благодаря на върховния представител за това, че спази определеното и време. В първия кръг Имаме следните оратори. Докладчиците от отделните комисии. Първо господин Брок за две минути. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, наистина искаме да започнем с прилагане на договора и това, което, на което той ни дава право, както и да прилагаме външната политика единогласно. В какво се състои трудността? В това, че имаме два вида правно основание – общностно и междуправителствено. Ето в това се състои трудността, тънкостта на вашата задача и понякога дори трябва да привлечете за участие една трета страна. Ето това трябва да бъде чудото, което да извършите. Говорим за правомощия в областта на бюджет и неговото управление. Дали бихте могла да бъдете по-конкретна най-вероятно колегите от бюджетната комисия ще зададат по-конкретни от мен въпроси, но аз се питам дали не трябва да въведем нещо като обмен на ноти между нас, между нашите институции, за да постигнем набелязаните цели. Пак повтарям, че службата трябва да бъде обширна, пространна, но за да постигне тази набелязана цел, не би трябвало в никакъв случай да загърбва или да нарушава общностния метод на работа. С други думи, трябва да се опираме на постигнатото, за да постигаме новото. И освен това, когато вие не може лично да присъствате или да участвате някъде, кой ще ви представлява? Другите комисари от колегиума Барозо 2, те ли ще бъдат натоварени с тази цел или някой друг? И кой ще ви представлява в съвета? Не бихме искали това да бъде чиновник. Знаем вече, че съвета е постоянна фигура, а не е предходното ротационно представителство. Благодаря, господин Веровщад. Е, е, Благодаря. При създаването на Европейската служба за външна дейност или СФД трябва да се подчертаят три основни момента. Първо, правното основание. И политически, и бюджетно службата е подотчетна на парламента. Ние трябва да освободим от отговорност по изпълнението на бюджета. Това е записано в правното основание и нямаме нужда от повече пояснения по този въпрос. Достатъчно, е, че е употребена думата подотчетен политически и бюджетно. На второ място най-доброто решение, според мен, би било да имаме една амбициозна служба – в нея трябва да бъдат и политиките за добросъседство, и за хуманитарна помощ, и за развойна дейност. Защо? Ами защото няма да има смисъл да има такава служба за външна дейност, а пък политиката за добросъседски отношения да бъде извън нея. Това е първия регион около нас, нашите съседи, така че това трябва да бъде в рамките на тази служба. Според мен изборът е ясен или да имаме много малка служба, която да е независима от Европейската комисия, изключително бюрократична в начина си на работа, нещо като хората, които работят за Солана днес и броят им също. Или пък да подходим към една по-голяма такава служба, да я свържем с Европейската комисия, защото в крайна сметка трябва да се свърже по някакъв начин с съществуващата институция, не бюрократична, с разработени политики във всички сфери, които включват и добросъседските отношения и хуманитарната помощ. Ние предпочитаме втората служба. Господин Брок вече спомена това, което ще кажа сега, а то е свързано с вашите заместници. Те са необходими и това трябва да бъдат заместници, които също да, бъдат, да носят политическа отговорност пред нас. Затова те не могат да бъдат служители, назначени по правилника за назначаване на служители на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Ферховстад. Сега давам думата на господин Робкай. Две минути. Извинявайте за две минути, не за три, казва председателя. Да, hier sitze ich, wenn Sie mich suchen. Hier sitze ich, wenn Sie mich... Да, ето ме, тук съм. Ако ме търсите къде съм, тук съм, вижте ме. Äh, не съм много убеден, господин председател, откъде трябва да започна изявлението си. Защото аз работя най-много по въпроса за устава, за правилника на служителите на тази нова служба и не съм много доволен от състоянието на нещата в момента. Трябва да го разрешим бързо този висящ въпрос, но ако трябва да прилагаме общностния дух, няма да можем много бързо да се справим. От къде тръгвам? Тръгвам от това, което е записано в доклада на Елмар Брок от октомври миналата година. Това е една чудесна изходна основа, но за съжаление, никой от вашата служба не пое инициативата да влезе във връзка с мен, за да обсъдим възможности, идеи. Най-вероятно ви служи за оправдание факта, че все още няма конкретно предложение и се надявате, че когато се изработи такова, тогава ще започнем обсъждания. Но знаем, че има и други проводници на информация и на влияние. Чува се от тук, от там, че това ще е така, че това ще е иначе. Аз не искам да влизам сега точно в подробности, но искам да ви помоля, да ви замоля ако е възможно, да започнем обсъждане или вие, или комисията, или вашите сътрудници да влязат във връзка с нас и да ни кажат дали нещата продължават да са така както бяха през октомври миналата година или имат предвид нещо предвид. Освен това, кога и възнамерявате да ни представите конкретно, формално предложение. Както всички останали, аз самият желая силно въпросната външна служба да започне да работи колко се може по-рано за благото на Евросъюза. Благодаря. Господин Гресле има думата. Е не я виждам. Тя трябваше да говори от името на комисията по бюджета, тъй като не я виждам. Давам думата на господин Галтиери. Комисионе. Прего, две минути. Grazie. Две Grazie, signor alto rappresentante. Come ha potuto vedere... Благодаря, господин председател, за думата и благодаря на върховния представител. Както можем да се съгласим от самото начало на този дебат, Европейския парламент може да бъде един много силен съюзник за вас, тъй като ние, Европейския парламент, вярваме, че е необходима много силна европейска служба за външна дейност. Европейският парламент не счита, че това по някакъв начин ще наруши общностния метод. А, напротив, считаме, че тази служба ще даде една възможност да се разшири и обогати този общностен метод. Смятам обаче, че ако искаме да изразим своята подкрепа, като се имат предвид различните позиции на държавите членки и на Европейската комисия, то тогава би било изключително важно да чуем от вас ясно, че вие сте готова да влезете в един политически пакт с Европейския парламент. Когато говоря за такъв политически пакт, имам предвид част от идеите, предложени от докладчиците преди мен – по-специално визирам правното основание и конкретния начин, по който бихме могли да накараме тази служба да работи като едно във връзките и с комисията и независимо от друга страна с необходимите за това разпоредби в финансовия регламент. Надяваме се тя да се развие по един надлежен начин. Затова искаме да знаем кои ще бъдат заместниците в тази служба. Когато говорим за бюджета, вие самата споменахте, че ние имаме много важна роля и можем да излезем от бюджета за общата външна политика и политика за сигурност. И Европейският парламент може да се занимае с този бюджет по същия начин, по който нещата ставаха до момента. Ще дам думата за 5 минути на госпожа Аштън. Благодаря, господин председателю. Господин Брок повдигна въпросите, свързани с бюджетен контрол. Мисля, че казах всичко, което знае по този въпрос. Господин Хофштадт използва думите отчетен, бюджетен и освобождаване от отговорност. Съгласна съм с всичко по никакъв начин не поставяме под съмнение отчетността на службата пред Европейския парламент по бюджетни въпроси. Няма как да го кажа по друг начин. Това е съвсем ясно за мен и а, се надявам, че парламентът ще разбере, че по никакъв начин не успорваме тези му правомощия. Съгласна съм с господин Брок за значимостта на това Европейската комисия да има своите правомощия и да ги запази. Като заместник председател на комисията аз също считам, че трябва да опазвам това и право и да гарантирам, че тези отговорности са напълно ясни. Въпросът при създаването на тази нова служба за мен е как тя да работи по места, особено когато се съчетават различни елементи на представителство на Европа. Тоест, хората, които работят по места в различните държави, неправителствени организации и така нататък, да смятат, че това е една служба, която работи като добре смазан механизъм работата трябва да бъде ефективна на места, за да не се вижда къде свършват едни правомощия и къде започват други в рамките на нашите институции. Но контрола и политиките би трябвало, както е записано и в учредителните договори, да бъдат там, където са разписани да бъдат. В а, много от новинарските емисии повтарям, че не мога да пътувам а, във времето, така че наистина, що се отнася до представителството, е много добре да бъдем представени, така че все едно върховният представител е там. Радвам се, че мислите по този въпрос, защото за мен това е един проблем в различни видове срещи, на които трябва да бъда. Ще направя всичко възможно, за да мога винаги да бъда на разположение на парламента и да ви уведомявам последователно как точно ще работим. Но не мога да обещая от друга страна да бъда с вас точно толкова често, колкото вие искате да бъдете или бихте искали да бъда с вас. Трябва да продължим да водим диалог. Посланията, които чух съвсем ясно, са първо, че искате политическо представителство и мисля, че е съвсем ясно, че това не трябва да бъде някакъв отговор, който да бъде стар, т.е. от преди влизането в сила на Лисабонския договор. Напротив, сега има институции, които би трябвало да могат да се справят с този въпрос, защото имаме и съвет, и комисия, и парламент. И бих искала и трите да работят заедно. Разбрах съвсем ясно посланието ви, че искате политическо представителство. Съгласна съм, че е нужна е, политическа, една служба, която, извинете, да бъде амбициозна. Господин Верховщад го каза. Да, и по места трябва да можем да покажем, че сме напълно способни да се справяме с въпросите, които ни безпокоят. Ако искаме да има сигурност за нашите граждани, просперитет за нашите граждани, то трябва да предоставим всички тях и по целия свят. В същото време трябва да защитим всички ценности, които са изключително важни за нас. Моят план за тази а, служба е много амбициозен. Тя трябва да бъде представена много добре по места. Наистина добросъседските отношения ще бъдат част от тази служба и те ще бъдат свързани с Европейската комисия, не само защото аз представлявам комисията. Въпросът, който се опитваме да разрешим е как да постигнем това по начин, по който по места, да можем да се справяме с въпросите в момента, в който те възникват. Ще използвам една дума, извинявам се за нея. Това не е бюрократичен отговор. Не, не искам само да пътуват напред-назад, защото самите те казват, че искат да бъдат по-гъвкави и да се справят с въпросите по места, които възникват, докато те са там. Господин Рапка, ще се ще говорим с вас. Е, интересно е, разбира се, всички въпроси, които говорихте за служителите. Говорите за минималните изисквания, за процедурите за набиране на, парце... на служители. Мисля, че не се различаваме, но ще говорим с вас по този въпрос. Господин Галтиери говори за политически пакт. Точно това се опитвам да постигна. Искам съвсем ясно да заявя, че от политическа гледна точка бихме искали да бъдем в много тесни връзки с парламента. Иска ни се вие да имате право на политически надзор над нашата служба. Благодаря. Грация, сеньора вице Благодаря, госпожо заместник председател. Вие завидно добре успявате да се спазите с регламента за изказване. Надявам се, че и ораторите ще спазят това изискване. Следващият оратор. Тази сутрин някои от нашите колеги Казах, цитирах Оскар Уайлд, т.е. втори шанс да направиш първо впечатление. много остроумно, много струмна мисъл. Мисля, че мнението може да се промени, може да се подобри. и има златна възможност това да стане с създаването на службата за външни дейности. Днес след обяд вие поехте ангажимент за бюджетен и политически контрол страна на Европейския парламент. Вие изпратихте много ясен сигнал, като дадахте възможност ръководителите на делегации във Вашингтон и Афганистан да се явят пред парламента. Това е много важно. За нас е по-важно обаче да избегнем ситуация, при която службата за външни дейности се превръща в форум или платформа за безмилостни боричкания между държавите членки. Мисля, че по този начин няма да се защити общностния интерес. Как ще се организират въпросите, свързани с миграцията, развитието, транспорта? Кога ще излезете с предложения? Как стоят въпросите с генералния секретар и заместник генералните секретари? Това политически назначения ли ще бъдат? Господин Вигенин има думата. Благодаря, господин председател. Не сте щедър с времето, така че ще мина направо към въпроса. Госпожо Аштън, благодаря за експозето. Чувстваме се насърчени. Разбира се, остават много под, подробности. Имам обаче въпрос за набирането на служители. Това е а, деликатен а, въпрос а, не само за парламента, но и за гражданите. Как ще смятате да осигурите подходящо географско представителство на служителите, тъй като справедливото разпределение на длъжностите е много важно, особено за новите държави членки, особено за малките държави членки, и тъй като това е нещо, което се подава на много лесно измерване след назначаването на служителите, как ще се погрижите така, че да има справедливо разпределение на, на служителите, не само по отношение на броя на служителите, а и на тяхната длъжност? Освен това, още един въпрос, свързан с специалните пратеници на Европейския съюз – вие сте посетили шестима външни министри. Смятате ли, смятате ли, че външни министри ще бъдат специални пратеници? Според нас това не е много добра идея, тъй като тя ще доведе до фрагментарност във външната политика на Съюза. Благодаря, господин Вигенин. Господин Ламсдорф има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо Аштън. Задачата ви е невъзможна. Вие трябва да водите външна политика и да съдете служба за външни дейности за много кратко време. Съвсем не, ми, не ви завиждаме, но много се радваме, че сте а, отразили приоритета на парламента. За мен има три приоритета. Първо, последователност, т.е. да се говори с един глас. Това, което каза господин Сала Франка е разумно. Няма нужда от много могъщ генерален секретар, но ви трябва екип от хора, които да ви съветват. Второ, връзка с експертите на комисията. Казахте, че при стратегическото програмиране вие ще направите това с съответния комисар и ще го представите на колегията. И така, кой ще взиме окончателното решение? Вие или е, отговорния, отговорния комисар? Бих искал да има връзка между двете. По-нататък, службата за външни дейности, ако щете, съчетание на външни министри и външни дейности. Политиката по сигурността следва да се контролира от, на граждан, от гражданите, без да имат възможност за истински контрол. Бихте ли коментирали? Благодаря. Ähm, Госпожа Брантър за минута и половина. Ähm, да, благодаря и аз почти същото щях да кажа. Ще коментирам по един доклад, с който не разполагате формално. Ето тук имаме една органиграма. Кореперия има, ние в парламента я нямаме. И сега аз ще се занимая с изграждането, с изграждането на капацитет за мироопазване и разполагаме с инструментите по обща външна политика и политика по сигурността, отделните елементи трябва да могат да си взаимодействат на нас. Ни трябва обща рамка. Не може да вземем структурите на съвета, така както са във вашата структура, под ръководство на френски е, главен секретар, който ще бъде всемогъщ. Според мен това е неприемливо ни липсваме граждански способности и съществуваща структура в съвета не се оказва особено полезна. Така че не може трима комисари да подпишат чек. Ние искаме отдел, който се занимава с мироопазващи дейности и с с мироизграждащи дейности и с управление на кризите. Също така бюджетна линия за всяка мисия. Благодаря. Благодаря. Господин Танък. Will be supporting your daunting challenges. Ние ще ви подкрепим в тази дръзка задача по изграждането на Европейската служба за външна дейност, но ние подкрепяме 14-та декларация от Лисабинските протоколи, където е ясно записано, че нови официални правомощия, свързани с общата външна политика и политика за сигурност, както и политиката по отбрана, свързани а, с а, институциите, няма да бъдат правомощени. Ние считаме, че тези видове политики трябва да бъдат междуправителствени, да се взема решения единодушни и съветът да бъде насочван под, вашите мъдри, под вашето мъдро ръководство. Е, Имаме бюджетни правомощия, разбира се, и правомощия свързани с правилника за служителите. Така че, де-факто, ние имаме право за надзор, надзор и демократичен контрол върху тази служба, особено, що се отнася до аспектите свързани с бюджет, е, хуманитарна помощ в бюджета. Освен това, ние можем да подаваме своето съгласие по отношение на всички договори за разширяване с трети страни и предоставяне на официална помощ. Ние се радваме, че вие предложите, е, предложихте вашата комисия комисия да оказва своя контрол върху ръководителите на делегации на ЕС, но това, което ни притеснява е моделът Брок, защото това е една служба sui generis, която административно всъщност е прикачена към Европейската комисия, няма независим статут с отделна бюджетна линия. И затова на този форум искам да ви попитам какъв модел предпочитате. Смятате ли, че моделът на господин Брок ще урони примата на съвета, що се отнася до двата вида политика външна за сигурност и отбрана. Благодаря. Благодаря. Господин Майер. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштан. Най-вероятно знаете, че от началото моята парламентарна група бе много критична към архитектурата, към структурата на вашата служба, тъй като е свързана с политиката по съседство, политиката по подпомагане на развитието и така нататък. И според нас това трябваше да се отдели изрично от отбраната, от сигурността. Но нещата са така както са, въпреки нашата критика. Но това, което искаме да приключим веднъж за винаги, е да изясним нещата за устава за статута на вашите сътрудници. Определен ли е? Не е ли определен? Проблеми има и по въпроса за правомощията ви. Не бива да чакаме повече, трябва да им дадем отговор. Така че ако не се справим с отговорите на тези въпроси бързо-бързо, ще продължаваме да сме както сме в момента. Вместо да ви говорим, да ви питаме сега за посещението ви в Близкия изток, ще продължаваме да питаме как върви службата ви, как определяте правомощията и така нататък, и така нататък. От наша гледна точка, а нашата гледна точка като политическа формация е критична, смятам, че трябва бързо да поставим и да разрешим тези въпроси. Това е свързано с контрола на вашата служба в областта на сигурността, на отбраната. Всички знаем, че това е един от главните залози на националните парламенти. Трябва да бъде и тук така. Благодаря. Eh, Извинете, че ви прекъснах, но не мога да позволя изявленията да са по-дълги от предвиденото. Господин Белдер, сега имате ви минута и половина. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо заместник председател на комисията, има един възлов въпрос, чието разрешение ви очаква. Имате двойно попечителство, двойн чедър, ако мога така да се изразя, съвета и комисията. Парламентът ви тласка по посока на комисията. Но вие самата как се виждате? кой чедър ще ви предпазва повече. Наистина е неудобно човек да стои на два стола, понякога може да се окаже седнал на земята. Аз смятам, че вашият персонал, вашите вашите сътрудници не бива да бъдат подлагани на тази доинственост. Какво предлагате и какво предпочитате вие? Съвет или комисията? Благодаря. Е, Имате 7 минути, но се надявам да успеете, както преди успяхте да се вместите във времето. Благодаря, господин председател. Ще се опитам наистина. Господин Салафранка, за втория шанс да направиш първо впечатление. Ще се опитам. А, не мисля, че това тук е някаква безмилостна борба между държавите членки. Напротив, аз защитавам общностния интерес, защото аз съм представител на Европейската комисия. Що се отнася до транспорт, иммиграция, както и енергетика, комисията има право на надзор върху политиките, тя се отчита и пред парламента. Що се отнася до нашата работа, трябва да кажа, че наскоро получих отлично писмо от господин Калос по отношение на транспорта. Но как да работим по места, ако се занимаваме с транспортни въпроси, независимо дали са въпроси свързани с правото на прелитане или с авиолиниите? Разбира се, че комисарят взема някакво общо решение, но по места ръководителя на делегация би трябвало да има а, правомощия. Мисля, че нещата ще се изчистят докато работим. Има хора, които управляват службата и, както знаете, много от тях трябва да бъдат подкрепени. Те са нещо като служители на Европейския съюз и съответно служители на службата за външни отношения. Ще видим дали е, заместниците ще бъдат нещо различно. Сега по отношение за набирането на кадри и географското разпределение. Аз бих включила и половия признак в този въпрос. Постоянно извършвам мониторинг на това, което правим и съвсем ясно заявих, че е необходима една служба, която представлява цяла Европа, всички държави членки Хората би трябвало да усещат, че цяла Европа е представена там, а време за това ще е необходимо. На всички нови държави членки заявих, че напълно съзнавам желанието им да бъдат по-добре представени в службите, които създаваме и се надявам да го постигна, но това ще отнеме време. Трябва да извършваме постоянно наблюдение на този процес. И ми се иска хората да влизат не само на позиция ръководител на делегация, а и на средни позиции, за да може да натрупат опит и след това да станат ръководители на делегации. Така че най-добрите би трябвало наистина да бъдат назначавани, но за мен са необходими хора на всички места. По отношение на външните министри и специалните пратеници. Тази седмица ще чуя а, нашите представители, ще чуя какво мислят те и ще ви кажа какво ще направим по този въпрос. Проблема е свързан с това, че не мога да бъда навсякъде. И ако някой външен министр е някъде, аз не мога да пристигна там, ще бъде ли той правомощен да каже нещо от мое име? Господин Ламсдорф, а, наистина е много трудна работата, но все още съм тук и я върша. Важно е всички да говорим с един глас и не е нужно този глас да е точно моя. Хубаво да имам съветници, но трябва да управлявам и службата. Така че е, главните или по-високите, извинете, длъжности също би трябвало да бъдат отговорни на съответните институции. Колегиума би трябвало да взема решение, тъй като въпросите, свързани с комисията, би трябвало да бъдат решени от комисията. Въпросите ще бъдат разглеждани е, в диалог с всички останали, но решенията са на комисията. Външната служба би могла да подава различни въпроси, свързани с безпокойства в отделните представителства, но това ще даде една отлична възможност за вземане на решение. По отношение на отбраната, как да информираме парламента, това е много важно. но, макар че го информираме, трябва да се знае и кой носи отговорността за нея. Следващия въпрос беше свързан с превенция на конфликтите. там, където не сме съгласни с вас, е, че аз не искам да има отдел по този въпрос. Считам, че това е основна част от цялата служба. Това не е вертикален въпрос, а въпрос, който прониква всички отдели. Можем да говорим а, с вас повече, за да сближим идеите си. Може би те са по-сходни, дори отколкото си мислим. Това е огромна част от работата ни и много често отнема голяма част и от времето ни. Ако вземем предвид това, което вършим в Сомалия, например, е свързано с борбата с пиратите. То е изключително важно, но от друга страна там работим и по развойните въпроси. Нашата способност да подкрепим е това преходно правителство – за да може то да има по-добра възможност да предоставя сигурност на гражданите на Сомалия. Така че всичко това е превенция на конфликтите. Това би трябвало да бъде една нишка, която да преминава през всички въпроси. Законност и ред, превенция на конфликти и така нататък. По отношение на генералния секретар, не знаем каква национално ще бъде генералния секретар. Господин Танък. Казах, че службата е свързана с комисията. Тя не е закачена за нея, както вие казахте. Но ако аз трябва да създам службата, която аз смятам, че трябва да съществува и парламента го иска, и договора го иска, по места би трябвало да можем да демонстрираме как работи Европейския съюз. Понякога фокусът ще бъде върху търговията, на други места климатичните изменения, след това да речем сигурността или пък в случая с Сомалия да речем военна намеса, заедно с развойната дейност. Та, всичко това е в компетентностите на Европейската комисия, така че трябва да има ясна връзка между службата и комисията. Как ще сработи този механизъм, ще видим. Но за мен е ясно, че не трябва да се отнема ролята на комисарите, нито техните правомощия, нито техните компетентности, но по места за хората това трябва да бъде Европа, независимо кой я представлява. Господин Мейер. По отношение на плановете за назначаване на служители. Мисля, че сме съгласни по плановете за развитие. Все още а, набираме служители, но аз трябва да кажа, че имам нужда от малко време. Няма служба, която да напише всички тези документи, които очаквате. Да се съберат всичките тези а, идеи и да бъдат написани те в един документ, ще бъде началото на тази служба и се надявам това в краткосрочен план да бъде направено. Пък и да ви хареса. По отношение на Близкия изток ще говоря след малко за него и накрая господин Белдер. Изборът между Европейската комисия и съвета. Не, аз представлявам и двете и защитавам равноправно и двете. Grazie. Благодаря. Госпожо заместник председател, господин Танък, вие не отговорихте на въпроса ми за първенството на съвета на службата за политик, на политиката за сигурност и отбрана. Аз мисля, че го че отговорих на този въпрос по-рано и казах, че държавите членки носят отговорност. Въпросът е до каква степен ще участва парламентът. Предстои да водим интересен дебат. Дадах ви думата, господин Танък, но не мога да повторя това изключение, тъй като и други хора ще поискат същото, когато се задава процедурен, се иска думата за процедурен въпрос, трябва да се зададе процедурен въпрос. Сега докладчиците от политическите групи, комисиите и координаторите. Само по една минута. Просто задавайте по един въпрос. Госпожа Жоли, една минута госпожо върховен представител. Комисията за развитие, която представлявам, би искала да получи отговор на следния въпрос. Лисабонският договор определя сътрудничеството за развитие като автономна политика. Основната цел е да намали и в крайна сметка да премахне бедността и да се помогне, да се помогне по-скоро на хората от неразвитите страни, отколкото на Европейски съюз. Как гледате, как можете да гарантирате, че тази политика няма да бъде, да бъде ръководена от други съображения? Тъй като въпроса за финансирането на политиката за развитие е в центъра, бихте ли приели моята покана за размяна на мнения по този въпрос с Комисията по развитие? Благодаря. Зарадил за една минута. Благодаря, господин председател. В кратък въпрос за това, кой за какво отговаря разпределението на задълженията между комисаря по търговия и вашия ресор. Бихте ли потвърдили, че службата за външни дейности ще зачита компетенциите на комисаря за търговията по отношение на дефинирането и изпълнението на обща е, търговска политика в съответствие с 307 на договора? делега... търговските делегации трябва да останат подчинени на Генерална дирекция търговия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Захрадил. Господин Калфин, за една минута. Госпожо Върховен представител, на нас все още ни остава да решим институционални въпроси. Задавам въпрос от името на бюджетната комисия. Ние казваме, че не трябва да има дублиране на дейността между различните служби. Това означава и прехвър трансфери от бюджета от, службата към, от комисията към службата и съвета към службите. Моят конкретен въпрос е свързан с освобождаването от отговорност и отговорността. Вие казвате, че идеята е да се раздели стратегическото програмиране, което да остане в службата за външни дейности и изпълнението остане в комисията. Говоря за инструментите за външно подпомагане. Кой ще отговаря за цялата процедура от финансова гледна точка? Европейската комисия и службата на комисията или пък вие самата? И втори и последен въпрос. Председателят прекъсна оратор. Благодаря ви. Вие приемате ли идеята за една трета квота за висшите постове? Приемате ли идеята за политиката на равнопоставеност да се включва във всички останали политики? Що се отна... Мисля, че е необходимо да има конкретен акцент а, върху а, идеята за включване на политиката за равнопоставеност във всички останали политики. Благодаря. Следващият оратор има думата. Да, благодаря, госпожо върховен представител. Говорили сме с вас много често за човешките права, зачитането на правата на мъжете и на жените в еднаква степен. Моите поздравления! Сега искам да попитам практически как виждате прилагането на това равенство в европейските политики. Как смятате да го структурирате? Как смятате да направите така, щото човешките права да бъдат водещата линия, гръбначния стълб на всички политики на Съюза? Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз бих искал да говоря от името на подкомисията по управление на кризите. По въпроса за управлението на външните кризи, най-вероятно във вашата служба ще имате на разположение военни средства, поделения, числен състав, както в случая с Хаити, например, които може да мобилизирате за подпомагане на населението в бедствено положение. Това може да бъде оздравено от излишна бюрокрация. Как смятате, че комисията може да ви подпомогне при създаването на инструменти за отговор и управление на кризи. Благодаря ви, господин Донжан. Госпожа заместник председател на комисията ще отговори за 5 минути по възможност. Uh, Госпожо Жоли, за развитието, премахването, намаляването и премахването на бедността, разбира се. Целта е същата. Надявам се, че ще успеем по по-добър начин да осъществяваме тази политика. Когато бях комисар по търговията, мисля, че има възможност да извършим дейност на място, за да постигнем тази цел, свързана с намаляване на бедността. Що се отнася за търговията, господин Захрадил, според мен тази, този въпрос ви е бил написан от Генерална дирекция търговия. Дали Разбира... Моят отговор е разбира се. Сега за ръководителите на делегации. Те координират дейността на място. Малко повече от информационни потоци, но аз съм тази, която ще повдигне въпроса пред Карел де, де Гухт. Те носят обаче отговорност за търговията. Господин Калфин за бюджета. Много е важно като заместник-председател да е ясно, че на мен трябва да ми се делегира отговорност, но по отношение на програмирането Европейската комисия носи отговорност. В това отношение нищо не се променя парламентът не се стреми да променя въпроси. Не бива да се променя нищо по финансовия контрол, просто стане по-ефективен. Госпожо Брант, не само една, трета ли? Не ми харесват. Не ми харесва идеята за квоти. Харесва ми идеята за резултати. Необходимо е да се постигне баланс между половете. При цялото ми уважение към мъжете, господството там и е, е при мъжете. Това трябва да се коригира във всичко, което съм казвала за дипломатите – аз искам, че, аз искам да се промени положението с равнопоставеността и баланса. Що се отнася до правата на човека, това трябва да, се, да стане част от цялата политика. Целта ни е всички да са наясно с правата на човека. Това трябва да е част от нашата политика на място водим диалог по правата на човека с много страни и не съм убедена, че а, това е а, достатъчно ефективно и дава резултати. Смятам, че въпроса за правата на човека трябва да стане част от а, всичките ни политики. Мисля, че има какво да направим било като избираме въпросите, по които да работим във взаимоотношенията, или пък като имаме ясна представа за това, кои въпроси не са решени. А, тук а, влиза и въпроса за равнопоставеността на половете, господин а, Данжан. Иерархията при управлението на криза. Военните казват, че иерархията не трябва да бъде много дълга. Не трябва да има много участници в иерархичната верига. Необходимо е, е иерархията да получава съответната подкрепа. По отношение на Хаити има чудесни примери за това, че иерархията дава възможност да се окаже подкрепа на различни дейности една неправителствена организация разполага с лекари, с сестри, с и други специалисти, всички те могат да извършват разнообразни дейности и то благодарение на факта, че разполагат с много стегната иерархична организация. Нашата цел е да можем да предоставяме най-добрата дейност в служба на хората, за които съществуваме. Сега докладчите в сянка. Господин Свобода, една минута. Благодаря. Господин Галдери говори преди малко и ме помоли да задам основно един въпрос, който е основен за нашата комисия. Вие заявихте, че генералният секретар и заместни генералния секретар са част от службата, имате нужда от тях чудесно. Казахте, че може някой външен министр да изрази становище от ваше име. Не знам как ще ги контролирате, но успех да много направите. Що се отнася до председателя на ротационното председателство? И ще има много случаи, когато и тук, и на други места ще имате нужда от политическо представителство. Помислете за такова. Хора, които ще говорят от ваше име, ще можете да ги контролирате и в диалог с нас по-специално. И накрая Госпожо Аща, надявам се, че ще се съгласите, че за гражданите в Европа и извън Европа трябва да има една обща политика, външна и за сигурност. Няма значение от кого идва. За нас е важно от кого идва, дали е от съвета или не. За гражданите не е. За тях трябва да има една обща политика, външна политика, политика за сигурност и политика по развитието. Благодаря на господин Свобода. Господин Нейц, една минута. Извинете, госпожа Нейц. Good afternoon, I'm here. Добър ден. Когато погледна последните документи, независимо от къде идват, дали от съвета, дали от Европейската комисия, или от вашите служби, от парламента, стигам до заключение, че много от нещата са свършени. И има голям напредък. И, че имаме ясна представа кои са трудностите, които би трябвало да разрешаваме в бъдеще. Един от въпросите, които искам да засегна е взаимоотношението между гражданско-военните структури и общата Европейска служба за външна дейност. Разбирам, че бивши военни искат да си запазят тези кратки вериги от брънки на подчинени, но вие в крайна сметка ще носите отговорността. Как изглеждат според вас нещата? Не можете да ги изпуснете, трябва да ги държите в ръце, защото това ще ви помогне. Господин Луначек, една минута. Искам да се върна на въпроса на господин Ламсторх по отношение на общата външна политика, политика по за сигурност. Една органиграма, която нямаме. Има една част, която е свързана с вас, но не е част от цялата система. Много от нас смятат, че нещата не се правят така. Лисабонския договор казва, че превенцията на конфликти, управлението на кризи трябва да бъде част от системата, а не нещо отстрани на системата. Част от нас са против това да има бюджет комисията за това, защото смятаме, че това трябва да бъде интегрална част, а не както вие го виждате отстрани. Искате ли да останат нещата така или искате това, което ние искаме в парламента, всичко да бъде взаимосвързано и част от Европейската служба за външна дейност? Благодаря, казва председателя. Порева за една минута. Uh, има голям риск новите държави членки да бъдат много слабо представени в службата. Това е видно в Европейската комисия, например. И това ще се засили, що се отнася до по-нататъчните процедури за набиране на персонал в тази дипломатична, дипломатическа служба, службата за външна дейност. Знаете, че има около 130 делегации на Европейския съюз по света. Колко ръководители на делегации ще бъдат от нови държави членки? Вие казахте, че искате ясно географско представителство при набирането на кадри. Как ще го постигнете? Как ще намерите баланс а, между държавите членки в представителството на тази Европейска служба за външна дейност. Благодаря, господин Пореба. А сега давам думата на господин Шулц. Äh, äh, благодаря. Всички политически групи в парламента сме на едно мнение, че вашата служба трябва да бъде контролирана по парламентарен път. Сега обаче искам да задам ключовия въпрос. Какви конкретни стъпки предвиждате в случая, евентуалния случай, в който общностната позиция и позициите на държавите членки са различни, са в равно, рав, разнобой? Каква позиция ще заемете вие спрямо Европарламента? Европейското обществено мнение е константа и как смятате да се справите с нея? Благодаря ви. Господин Проверя. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, бих искал да запитам дали смятате, че политиката по подпомагане на развитието е съставна част на външната политика? И ако да, как виждате сътрудничеството между тези две оси на политическо действие? Смятате ли, че службата, външната служба, следва да има компетентности в областта на развойната дейност, дейността за подпомагане на развитието в този смисъл и как трябва да се изразява. Как ще си взаимодействате с комисария по подпомагане на развитието? Благодаря ви, господин Провера. Давам думата на баронеса Аштен за 5 минути. Uh, Благодаря. Господин Свобода, вие говорихте за ролята на генералния секретар и външните министри. Мога ли да ги контролирам или не? Защита на външните министри, понеже имам и такава роля, Считам, че те могат да ми помагат по два начина. От една страна, когато техните мисии за техните конкретни държави биват сведени до моето знание, и в много случаи това е много полезно. Когато, да речем, ние искаме да изпратим някакво послание до правителството и те могат да го направят от наша страна. На второ място, те биха могли да се извинят от мое име, а, че не съм там, или да кажат някои неща, които аз бих искала да кажа. Има различни подходи. А, да, чух ви за политическото представителство, започнахме да говорим по този въпрос и вчера трябва да продължим. А, съветът също има становище, комисията също има становище, така че трябва някакъв компромис. Парламентът ясно заяви, че има нужда от политическо представителство, когато не съм аз представена някъде, така че това е ясно. По отношение на общата външна политика и политика за сигурност. Наистина е добре всичко да бъде интегрирано и особено по отношение на развойната помощ е много важно да знаем как да използваме службата и какво искаме да постигнем с нейните действия. Госпожа Нейтс, военно-гражданските структури или гражданско-военните структури. Основното, което трябва да постигнем е координация. Много от колегите говориха за това, как структурно да подходим. Това, което е ясно за мен, е, че когато имаме конкретна обстановка и управление на конкретна криза, тя е различна от всички останали. Това, което правим в Хаити е много по-различно от това, което правим в Чили, където имаше и земетресение, но обстоятелствата са други. Та, има много ситуации, в които съчетаването на тези два елемента ще бъде различно. И аз искам да направя така, че те да работят заедно. И гражданските, и военните структури да си сътрудничат по един ефикасен начин, който да отговаря за конкретната криза, с която се справяме. Госпожа Любичек. За управление на кризите. Да, то е част от това, което правим. Диаграмата си е диаграма. Какво да кажа за нея? Тя е двоизмерна. Ако беше триизмерна, може би ще отива и назад и щяхте да видите, че е част от всичко. Но, описвайки нещата, че както и да се опитаме да вмъкнем в структурите тези елементи, а, те трябва да бъдат в конкретен отговор на това, което се случва в момента. Тоест, когато работим по Хаити, ще подходим по един начин, който ще е различен от а, мисии в а, Аталанта или в Босна, които съм посещавала. Така че това не е нещо отделно, а начина по който се интегрира в целия процес е различен и не двуизмерен, двоизмерен, а триизмерен образът. Следващия въпрос беше свързан с държавите членки. Всеки ден се повдига пред мен този въпрос. Няма да ви дам цифра. Хубаво, че пробвахте да ме накарате, но не успяхте. Освен това, съзнавам дисбаланса. Казал съм на държавите членки да ми изпратят най-добрите, най-умните, и аз, както казах, искам географски баланс и баланс между мъже и жени. Качеството на изпратените лица ще говори само за себе си. Но много ви моля, дайте ми време. Не можем да разрешим всичките тези проблеми при първата вълна на значения. Значи, зная за този проблем, така че Преминавам към следващия въпрос на господин Шолт. Въпроси, когато има разнобойна становища. Ако говоря от името на съвета, в съвета на мислите по външни работи, там такът такива дебати, там трябва да се стигне до съответни решения и е съвсем ясно, да речем пътуването ми до Близкия изток е, скоро, та ясно е, че ако има една ясна външна политика, можем да работим заедно по нея и тя да стане по-ефикасна. Разбира се, че ще има диалог с парламента, но това, което трябва да направим, е тази обща политика, тези политики да се основават на консенсус. И накрая, господин Провера, развойната политика трябва да върви ръка в ръка с външната всичко, което правим в развойната си дейност и външната политика, да бъде взаимосвързано, така че отговорът на съответните кризи ежедневно да признава интегралния характер на тези елементи. сеньора вице-президенте. А questo punto... Благодаря ви, госпожо заместник-председател. И сега преминаваме към Следващия списък, това са спонтанни изказвания. Има 25 записали се, трябва да ги преполовим. 25 тима души не могат да се изкажат. Така че ще се опитам да обхвана по възможно най-добър начин политическото представителство в парламента, разбира се, и реда по който постъпиха заявките. ще направя с други думи всичко възможно дебатът да бъде колкото се може по-обширен и пространен и за това ще залича втората точка от дневния ред. Господин Мауро, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Аштън, искам да попитам за вашето мнение относно институционното равновесие И сега ще ви поясня точно какво имам предвид с този си въпрос. В вашето качество на върховен представител, заедно с председателя Барозо и другите комисари, подлежите на контрол, проверка и одобрение от страна на парламента. И това трябва да бъде изпълнявано чрез лично участие и лично присъствие от ваша страна. Не смятате ли, че това не е съвсем нормално, че от една страна имаме право и правомощие за контрол, а пък от друга страна има само съвещателни функции относно работата на службата, която ръководите. Имам предвид, разбира се, не правилника на действие и бюджета, а имам предвид работата, конкретната работа. Благодаря. Благодаря ви, господин Мауро, госпожа Копа. Благодаря. Искам да се присъединя към онова, което беше казано за географското представителство, тъй като съм от малка страна, Гърция, и бих искала да видя в окончателната органиграма служба, която да не, да, да не се ръководи изцяло, в която да няма господство само на представители на големите държави и членки. И освен това, какви очаквате да бъдете представителите от националните дипломатически служби? Държавни служители, дипломати или нещо друго? Благодаря. Колегата Преда. Как смятате, госпожо Аштън, от кога ще започне работа службата? От кои, в коя дата ще може службата да се каже, че действително е започнала да функционира, а не само на книга? Благодаря. Господин Хауи за една минута. Благодаря, госпожо Върховен представител. Мисля, че никоя държава членка няма да иска да плаща повече пари. Се надявам, че ще се борите за бюджетна неутралност. Не знам как можем това да се постигне. Надявам се, че парламентът ще ви подкрепи. Приветствам това, което казахте в отговор на госпожа Хаутала. Като момчета обичаме органиграми, обичаме да си играем с котийки. Ще... Как ще работите в областта на правата на човека? Ще назначите ли човек, който да отговаря специално за правата на човека? Благодаря, господин Хавот. Последният, господин Ковачев, за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо Аштан. Както споменаха много от моите колеги, ви предстои твърда, твърде тежка работа повече, много държави членки настояват за повече дипломати. Смятам, че държавите членки трябва да бъдат подходящо представени от географска гледна точка и от гледна точка на равнопоставеността на половете. Много се радвам, че вие смятате да следите това да е така. Само, че аз смятам, че трябва да се направи повече и това да се включи в правилника за служителите, както е направено в момента т.е. принципа за географски баланс и е баланс между половете. По-нататък, как ще управлявате тези служители на 130 многостранни и двустранни, двустранни мисии? Ще намалите ли местните служители, за да увеличите брой на дипломатите? Благодаря. Bene, diamo il diritto di replica alla signora vicepresidente per 5 minuti. Госпожа Аштън за 5 минути. Благодаря, господин председател. Господин Мауро, надявам се, че успях да кажа ясно, че парламентът ще носи отговорност за всички бюджетни аспекти, отгов... финансовата отговорност за бюджетните въпроси ще се носи от парламента. Това е точка. Що се отнася от гледна точка на дейността във вътрешен план, ще трябва да се обърнем към парламента, за да даде отговор на този въпрос. Госпожо Копа, по въпроса за господството на големите държави. Не, аз не искам господство страна на големите държави. Трябва да се постараем представителството да има европейски облик. А това ще стане само тогава, когато има баланс между полове, държави. Не става дума за национални дипломати, експерти. Държавите членки са онези, които решават, те ще представят автобиографии, аз те ще бъдат анализирани, но всъщност държавите членки трябва да решат кого ще изпратят. Онова, което аз искам, е те да изпратят най-доброто. Господин Преда за датата. Процесът е, няма да стане отведнъж, а постепенно. Е, искаме първоначалните документи, първоначалните решения трябва да се вземат на време. Парламента ще трябва да свърши своята работа и службата е, ще се ще започне да функционира, но това ще стане постепенно. Също така трябва да се погрижим и за осигуряването на подходящи служители в бъдеще. Господин Хауит за бюджетната неутралност. Да, съгласна съм с вас. Ако се поддържаме към това, във всяка делегация ще има по двама служители и аз няма да мога да свърша онази работа, която искам да свържа. Държавите членки са наясно с това има желание да решим този въпрос, но подкрепата на парламентът ще бъде задължителна и е, ще бъде високо оценена. Що се отнася до правата на човека. Искам те да фигурират навсякъде. Но онова, с кое, което обсъждам, е необходимостта от експертни знания и ще съм благодарна на парламентът за такава подкрепа. Правата на човека а, трябва да бъдат част от цялата ни дейност. Знаем, че е много важно да няма един човек, който отговаря за правата на човека. Всички трябва да носят носят отговорност за този въпрос. И все още размишляваме как да се постигне това. Господин Ковачев, принципът за географския баланс и баланса между половете, надявам се, че той ще бъде широко застъпен и намаляването на броя на местните служители. Ами ще видим. Те са източник на много знания, опит и са много ценни за делегациите на комисията. Не искам да изпращам погрешния сигнал. Ние искаме служба, която обединява всичко това заедно и отразява намеренията и целите на Европа и желанието на Европейския съюз да отговори на тези проблеми, които съществуват в дадена страна. Благодаря. Сега започваме в следващия кръг Catch the Eye със следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Много се радвам казаното от вас. Говорихте за географското представителство, което е много важно за вас. Казахте, госпожо Аштан, също така, че държавите членки трябва да изпратят най-добрите си кадри. Означава ли това, че няма някакво описание а, на длъжността? Ако имаме експерт по управление на кризи, то тогава това лице не може да работи във всяка една зона. Според мен трябва ясно да бъде обяснено какви са длъжностните характеристики, за които се изпращат тези хора. Заместниците също така на а, върховния представител са нещо отделно, казахте вие. Защо да са отделно? Какво мислите по нашето предложение да имаме, да има, извинете, трима заместници и как въпроса за енергийната сигурност би изглеждал в един такъв контекст? Благодаря на господин Гжип. Господин Аткинс, няма ли да има възможност да задаваме въпроси за съвета по, на министрите по външни работи или пък няма да ни стигне времето? Мислихме този дебат да отпадне, защото няма да ни стигне времето и за двете теми. Така че нека да говорим по първата тема, втората ще видим кога ще я засегнем. Баронеса Аштън, като че ли Европа вече никой не я брои в отношенията с Китай, с САЩ, с Русия. 2005 година гризата, е, Международната група за кризи казва, че Европа ще може да се забелязва на световната сцена само ако има необходимите инструменти е, в ръцете си. Има отбрана, има външна политика и развойна помощ. Как смятате, че тази служба ще съчетае тези елементи, като имате предвид колко е трудно едни министри в държавите членки да постигнат съгласие, по който и да е въпрос? И особено, като имаме предвид такива сложни въпроси, един от които е и Близкия изток, а там никой не иска да се изправи пред Израел и да реши въпроса така, че всички да са доволни. Как ще помогне нашата служба в това отношение? Благодаря, господин Аткинс. Господин Вебер. Grazie, Presidente. Lady Ashton, one of the, the topic where the European Union... Една от темите, в които Европейския съюз влага и пари и хора, е мониторинга на изборите или наблюдението на изборите. Като че ли обаче не сме толкова видими, колкото ни се иска и колкото ресурси влагаме. Нито в регионите, в които отиваме, нито в Европа. Какво ще направите? Къде разполагате а, това наблюдение на изборите вътре в рамките на службата? Благодаря на госпожа Вебер. Дам думата на председателя на съвета на делегациите. Господин Янец. Да, говорихте, госпожо Аштън, за този триъгълник Комисия, Съвет, Парламент. В парламента обаче, когато говорим за ефикасна дипломация, си имаме специален орган, конференция, съвета на председателите на международните делегации. И съжалявам за тази военна терминология, но това е нашето уръдие е, в областта на дипломацията. Така че, вие и вашата бъдеща служба за външна дейност следва да имате предвид тези 40 евродепутати, които могат да ви помогнат, могат да работят в координация с вас, комисията и съвета. Искам да попитам как възнамерявате да работите, да развивате сътрудничество с тази фигура, парламентарна фигура. Благодаря. Сариус Волски за една минута. Uh, Благодаря, госпожо Аштан. Имам един въпрос. Как ще бъде върховния представител, върховен представител, ако нейната служба не представлява всички 27 държави членки. Миналата седмица в Страсбург попитах за географското представителство и вие казахте, че назначените ще осъществяват възоснова на качествата. Да, компетент, компетентността е много важна, но тя не е географски неутрална и има опасност от разочарование в някои държави членки, ако не и всички. Представителността води до легитимност, легитимността до сила. Не искаме ли силна дипломация на Европейския съюз? Географския баланс не трябва да се използва просто така, а трябва да бъде задължителен елемент. Има такъв баланс в комисията, в съвета, в парламента. Защо да няма такъв баланс и в европейската политика, външна политика? Председателят прекъсва. Съжалявам, каза председателят, не разполагаме с повече време. Заместник председателя не има думата. Благодаря, господин председател. Географските въпроси, както казах няколко пъти вече, имат приоритет за мен. Разбирам, че въпросът е много важен. Важно е Европа да бъде добре представена – ще трябва да почакате, за да видите как точно се наместват нещата. Разбирам, че когато има нужда от експерт в определена област, когато казвам изпратете ми най-добрите, имам предвид за дейностите, които ще се осъществяват. Едни умения са необходими за делегацията в Йемен, други в Китай. Понякога има нужда от опит и познания в областта на управление на кризите, в други случаи, в други области. Ще ни трябват хора с творческо мислене, които всъщност ще трябва да пробиват партина Що се отнася до тримата заместници, започнаха да постъпват предложения. Просто ще ни трябва механизъм. Въпросът за политическото представителство е, беше казан пределно ясно. Е, отчитам го. Енергийната е, сигурност е въпрос, който ще се обсъжда заедно с господин Оттингер. Това е много важен, това е въпрос, който има много важни външно-политически измерения. Казахте, че никой не обръща внимание на Европа. Не, не е така. Само, че много е важно да направим така, че единството, което предлагаме, би трябвало да осигури нашето, нашата повлиятелна позиция спрямо Китай, Съединените щати и Русия. Що се отнася до Близкия изток, миналата седмица решението беше приветствано в арабския свят, а също така беше разбрано и от Израел. Това е основата, на която можех да предприема действие от името на всички реалността да се обединят на едно място всички елементи на нашата дейност, ще окаже влияние върху нашата способност да оказваме подкрепа, да дадем възможност на палестинците да изградят институциите, които са им необходими. Европа играе много важна роля тук. Капацитетът възможността да представляваме Европа пред четворката в Москва влияе върху възможността да окажем някакво влияние в тази четворка. Това е един малък пример. Що се отнася до наблюдението на изборите и че имаме нужда от повече видимост, да, съгласна съм. Ние вършим огромна работа и има признание за нея, само че трябва да видим как тази работа да стане по-видима. Приветствам становищата на унези, които са участвали в мисти за наблюдение на изборите. Между парламентарните отношения са много важни защото те са задължителни за развитието на двустранните отношения. Искам да ви питам, мога ли да използвам вашите е, познания е, в е, усилията ми да преминем, да вървим напред? господин Вцариуш Волски, географското представителство не трябва да остане само на думи. Съгласно е. Само, че имаме 27 комисари в службата. Аз искам да направя така, че да, така че да имаме географски баланс. Знам, че много държави членки смятат, че няма баланс, ще се постарая това да се промени, но това няма да, обясни, да обещавам конкретни длъжности, конкретни държави, нито пък, ще, нито пък обещавам да реша проблемите на отделна държава а, веднага. Последния кръг Catch DI, господин Северин, една минута you, uh, you have a double Благодаря. Вашата роля е двойна. Представлявате и съвета, и комисията, и тройна легитимно съвета, комисията и Европейския парламент. Не смятате ли, че онези, които трябва да представляват вас, вашите заместници, би трябвало да имат същата множествена представителност и легитимност? Ако някой каже, че това не е записано в договора, ще кажа, договора не го и забранява. Благодаря. Благодаря, господин Северин. Госпожа Андрекиене, една минута. Благодаря. Госпожо заместник председател, искам да говоря за прилагането на Лисабонския договор, по отношение на това как Европейския съюз ще бъде представен в ООН и изобщо в международните многостранни договори. Нашата комисия по правата на човека се върна от Женева и разбра, че посланниците се оплакват за това, че никой не им дава указания от Брюксел, дори от собствените им страни. Също така разбрахме, че Предизвикателствата са ограничени ресурси, сложна ситуация в Женева, институции, които отговарят е, по различни въпроси, с различни компетенции, а пък Европейски съюз не е член като такъв, а има статут на наблюдател. Какво бихте казали по този въпрос? Благодаря. Eh, благодаря, госпожа Андрикен. Господин Таф. Uh, uh... Господин председателю, добър ден. Търсейки да назначим политически заместници, бихте ли се съгласили с нас, че бихме могли да използваме член 33 На второ място. Когато сравняваме подхода на съвета за създаването на Европейската служба за външна дейност и подхода или с подхода на комисията, кой според вас е най-проблематичният? Благодаря, господин Дав. Господин Ван Орден, една минута. Благодаря. Много ми беше интересно. Всичко, което казахте, е важно. Проблемът е амбицията на интеграционистите. Те искат някакси да погълнат националните посолства, а това е голяма опасност. Нашите институции имат прекалено големи бюджети, те нарастват, дори Външното министерство на Обединеното кралство пък няма достатъчно а, средства. А вие искате да привлечете към себе си най-добрите. Тази служба изведнъж е нещо като генерална дирекция на комисията. Това би било хубаво, ако ролята на службата не беше чисто и просто да раздава хуманитарна помощ, развойна помощ и да се занимава с възстановяване